Colleagues, ladies and gentlemen. Започваме ли, колеги? We will. Let's start by the agenda. Започваме с одобрение, приемане на дневния ред. Очевидно няма възражение към дневния ред и той е прият в предложения вид. Що се отнася до миналото заседание, 22 септември, Ако имате забележки до края на заседанието, моля направете ги, иначе ще считаме протокола за прият. Съобщение на председателя. Отново е, предаването се предава е, в, ин, в интернет, без разбира се заседанието на координаторите. И сега, по пета точка. Председателя се поправя, много бързам. Четвърта точка. Състояние на текущите тристранни преговори. По отношение на двустранните споразумения, и преходните разпоредби преди тяхното влизане. Както знаете, по смисъл на Лисабонския договор, аз съм официалния докладчик по тази тема. Заседанието бе проведено и то бе много ползотворно. позициите на парламента и на съвета станаха напълно ясни и комисията трябваше да направи проекто предложението, за да можем да подготвим компромисите. Мисля, че следващото заседание ще бъде заседанието, на което ще можем да разгледаме компромисните изменения. Според мен, това досие е много трудно поради различията на отделните позиции. Но се надявам, че ще можем бързо да е, разрешим проблемите си. Както знаете, има процедура помирителна по отношение и на това досие, както и ще бъде предложено и досието от ДВ и АФЕД. Това са комисиите развитие и външни отношения. Така че, мога да ви уверя, беше достигнато до съгласие по отношение преговарящия екип от страна на парламента и съвета. Обаче, напоследък, членовете на Комисията по развитие ДВ отправят възражение по отношение на споразумението. Така че по този въпрос ще трябва да отделим внимание малко по-късно. Не зная какво ще се случи, поне за сега това така стоят нещата и е доста необичайно. А, нашия докладчик господин Шолц не е тук. Виждаме, че всъщност господин Шолц в момента подписва присъствения списък, да му дадем минутка време, след което ще се обърна към него с въпроса дали желая да добави нещо по отношение на помирителната процедура. Даниел Каспари. Тъй като колегата сега пристига, Нека да си вземе дъх, да... И аз ще задам моя въпрос. Има ли има ли а, съобщение по отношение на позицията на съвета по регламента? Вече една година отмина, пък от съвета нямаме никаква информация дали ще има тристранна среща, проявяват ли интерес, има ли въобще нещо, което може да ни кажете по това досие? Uh, as far as I know, there are no news from the Council regarding this dossier. Доколкото знае, нямаме никакви новини от съвета по това досие. Господин Шолц има думата. Благодаря. Извинете, че закъснях, но бях на едно заседание рано сутринта и идвам от него. Искам да кажа, че премина последния кръг от тристранната среща на екипа господин Брок, Шоли, Лохбиле и останалите колеги, както и аз участвах и вие. Окончателното заключение е следното. Беше достигнато до споразумение, което се предвиждаше. Има два инструмента в пакета – ICI Plus и регламента DCI. Постигнахме резултат по отношение на ICI в е, максимален размер. Просто това можехме да очакваме да постигнем в най-добрия случай. Остават нерешени въпроси по отношение на 16 ти член финансирането. Въпросът е свързан с делегираните актове бе установен от изявление, така че в крайна сметка да се свържи сегашния инструмент с предстоящия, който ще бъде разработен и ще влезе в сила след две години. Това е бъдещия подход на съвета и парламента по отношение на делегираните актове ще има една допълнителна декларация, едно изявление, което всъщност ще уточни тези въпроси. И двете страни по споразумението ще отразят своите съображения. По отношение на 16 член, ние имаме допълнителна декларация, която предлагаме да се добави към оригиналния вариант на текста на регламента така както бе представен в хода на преговорите в парламента и нашата позиция е запазена така както бе предложена от нас, но е обогатена, разбира се, с новите ни предложения, които направихме на първо и второ четене в парламента. Така че, за момента, според мен, се намираме наистина в съгласие с преговарящия екип и с нашата позиция. По-сложен е въпроса, свързан с е, ДЦИ. Отново Днес след обяд продължават разговорите, преговорите са в ход, ще има нова среща на преговарящия екип – и после цялата делегация ще уточни как точно да се разглеждат проблемите. За момента това мога да ви обясня. Председателя, благодаря. Съгласен съм с казаното от господин Шолц. По отношение на нашето досие, ние винаги сме били в съответствие с становището и когато а, се уточниха позициите на отделните политически групи, вече не сме имали никакви затруднения за да отстояваме позицията си по споразумението. Споразумението според нас е удовлетворително от наша гледна точка. Според мен и според гледната точка на докладчика, ние би трябвало да подкрепим компромисното споразумение. Както винаги, не би трябвало да очакваме изненада, след като имаме ясна постановка от преговарящия екип. Така че в крайна сметка не очакваме възражение по същество. Ще видим какво ще се случи днес след обяд, когато има заседание на делегацията. И така, стигаме до пета точка. Допълнителният протокол към споразумението за асоцииране между европейските общности и Израел – Тук става въпрос за оценка на съответствието и приемане на промишлени продукти. Както знаете, аз съм втория председателстващ докладчик, така че Очаквам становището на комисията по отношение на проекто доклада. Това е втората ни обмена, втория обмен на мнение по доклада, така че се надявам да получа ясно представа за вашето становище, след което ще гласуваме доклада. Това е важно, за да мога да подготвя и графика за проекто, внасянето на доклада, проекто доклада. Нека сега да започнем нашата дискусия по темата. Е, НП, заповядайте. Благодаря, господин председателю. Вече направихме първото обмяна на мнение, така че позволете да напомня, съвета одобри това споразумение и постигнатото решение май 2010 година. Това споразумение засяга сближаването на законодателните актове между участващите страни, а също така и обмен на медицински продукти а, а, нашето споразумение е напълно техническо. Насъчавам колегите да ускорят процедурата, за да може да дадем съгласие пред нашата комисия, след това и през целия парламент по този доклад. Зная, че някои колеги все още имат известни съмнения по отношение на споразумението, защото не искат да се а, развиват, обновяват взаимоотношенията между Европейския съюз и Израел. Що се отнася плана за действие, приен в рамките на политиката за добросъседство 2005 година с Израел, ние виждаме, че постигането на а, а, решение беше в рамките на 6 години да се развие това споразумение, което означава, че трябва просто да приключим онова, което сме започнали, но не и да се обновяват взаимоотношенията и разширяват с Израел. Мисля, че ако запазим в момента положението така както е и го задържим протокола и споразуменията, всъщност това няма да бъде добре за нас, включително и за здравеопазването или медицинския сектор, защото в такъв случай, ако се развие споразумението, продуктите могат да навлизат на европейския пазар от Израел много по-бързо това споразумение ще даде възможност да навлязат на територията на Европейския съюз специфични медицински препарати, а освен това става въпрос между 100 и 200 милиона евро годишно. Така че отново мисля, че трябва максимално бързо да се даде съгласието на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря, Ланге. Социалисти и демократи имате думата. Или Кадери най-напред. Monsieur le Président, cette, cette question euh, revient à l'ordre du jour. Il me semble. Господин председател, този въпрос се връща в дневния ред. Въпросът ми е кое е действителната позиция на либералната група защото позицията, която беше изразена от координатора, беше тази да се отложи проучването на това споразумение между Европейския съюз и Израел. Казват ми, или поне това се шушука в коридорите, че либералната група е, си е променила позицията под е, натиска, по-специално на комисара по търговията, член на тази група. И бих искал да зная каква е позицията на либералната група в момента. Ако тази позиция се беше променила, моята група би желала да чуе комисар Дегюшт тук, който да ни обясни причините за тази воля да се върви бързо към сключването на това споразумение с Израел. В момента, в самия момент, в който госпожа Аштон се опитва да упражни натиск върху Израел, за да ускори преговорите за мир в момента, в който израелското правителство не се отказва и ускорява колонизирането на териториите и ми се струва, или може би не съм разбрал правилно, че в договора от Лисабон беше записано, че трябва да има кохерентност между различните политики, търговската и външната политика и по-специално спазването на определен брой принципи. И бих искал да зная дали либералите искат да променят своята позиция преди да проучим това досие, да, изчу, да изслушаме комисар Дегюш, който да ни обясни причините, да знаеме дали е на същата позиция с госпожа Аштън и ако е такъв случай, бихме желали да получим един а, доклад, за да може да си обясни някои въпроси. Благодаря. Uh, by the way, I have, um, Госпожа Шахан от името на либералите поиска думата. Да, благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че можем да си говорим помежду си. Няма нужда да се слушаме в слухове. От името на либералите човешките права са от е, основно значение и ние смятаме, че трябва да има възможност да можем да говорим на всяко лице, е, което ги нарушава. Независимо от това обаче стои въпроса дали този протокол е инструмент за да го постигнем. Поради това нашата група смята, че е, сега можем да предложим график, да се заемем с въпроса и евентуално да се гласува по него. Да, благодаря ви, господин Сървей от групата на консерваторите. Благодаря, господин председател. Аз съм съгласен и с Анерик и с либералите, защото смятам, че не бива да забравяме, по някакъв начин да пренебрегваме насилието, е, защото вие е, е, ни върнате към въпроса за това, че има лица, които са задържани като заложници. Както каза господин Енрике, е, става въпрос е, за основен инструмент за технически въпроси, медицински въпроси. От Европейски съюз е, ще се възползва от това, че е на страната на лекарите. Трябва да продължаваме с този проект от доклад и да може, колкото се може по-бързо да го приемем. Благодаря ви, господин председател. Мария, благодаря господин председател. Е, е, тъй като е, по всички въпроси, които обсъждаме в тази комисия, специално този въпрос е политически, няма технически подробности и за това е много важно ние трябва да вдигнем на по-високо ниво връзките си с Израел. Както каза госпожа Анрекине, въпросът е, се обсъжда от преди 6 години, но за 6 години случиха много въпрос. Много неща се случиха в региона поради е, причини, че не се отива достатъчно напред. Господин Кадир каза, че въпросът е, е периода е критичен. Господин, госпожа Аштан се опитва да възстанови диалога между двете страни и за да бъдем последователни, трябва да изчакаме да видим, тя да ни каже какви са резултатите от усилията й и да има ясен сигнал, че тези усилия вървят в правилна посока. Е, и за това смятам, че не трябва да бързаме, да изчакаме и да видим е, как се развива процес. Благодаря. Сега е, Даниел Каспари има думата. Ähm, äh, не съм сигурен дали правилно разбрах позицията на своите колеги. От момента, в който се критикува комисара Декурт, който представя това досие и прави предложение, аз не знам дали е правилната система, защото в крайна сметка комисията и като колегиален орган е тази, която прави предложението. След това става дума за виж, върховния представител Лейди Аштън, която е, е, искам да го подчертая, член на Социалистическия интернационал и която е известен социалист в Европа. Следователно, тя е, тя е отговорна за външната политика на Европейския съюз. Така че аз искам да знае как социалистите е, успяват да съчетаят тези неща. Вице-президент на Европейската комисия прави този вид предложение. Ние в Европейския парламент може да погледнем архивите на това как сме гласували относно окупираните територии. Декларациите се приемат обикновено с е, голямо мнозинство и Европейския парламент винаги е имал съвсем ясна позиция относно е, вице-президента на, Европейската комисия. И се питам защо сега колегите социалисти от нашата парламентарна комисия подкрепят някои предложения на Европейската комисия, а не други. И не тази. И мисля, че да говорим с комисар Дегурт не е полезно, не е необходимо, защото той винаги е бил на наше разположение всеки път, когато сме поискали, но за сметка на това Леди Аща, никой не сме я виждали пред нашата комисия. Така че не само господин Дегур трябва да поканиме, ако искаме да намерим консенсус някакъв, но също и Леди Аштън, така че да можем да сложим всички карти на масата и да получим от нейна страна отговор, защо като върховен комисар за външната търговия и заместник председател на Европейската комисия, защо не идва пред нашата парламентарна комисия да защити ратифицирането на това споразумение АК. И аз съм страшно любопитен да видя какво ще отговори социалистите. Благодаря. Е, Каспари, verstehe си jetzt recht. Е, Господин Каспари, ако правилно се ви разбрал, вие сте съгласен ние да не третираме това досие спешно. Най-напред да поканим комисар Дегърщ и Лейди Аштън пред нашата комисия, за да може да дискутираме с тях двамата за кохерентността на нашата политика спрямо Израел. Ако това е, което съм правилно разбрал, аз съм напълно съгласен с вас, защото действително ние сме сега в една ситуация на е, мирен процес, който може би ще се появи. Виждаме някаква а, е, такава а, е, някаква надежда, дали сега е момента да защитаваме този вид предложение. Мисля, че е по-добре, без да си определим някакви дати, да поканим господин Дегурт и Лейди Аштън да говорим за нашата политика с спрямо Израел. Обожавам Даниел Каспари. Да, много е странно, като си помислиме, че сме е, говориме за Дегъщ е, и Лейди Аштън. Опитваме се тук да се справим с политиката и да разгледаме е, самото досие. Ако си съгласен, да може да изслушаме и комисар Дегъщ и Лейди Аштън. Ние, ако не сме съгласни с Лейди Аштън, дори като социалисти може да кажем, че не сме съгласни с Лейди Аштън. Така че няма някакви, някакви, някаква защита такава семейна между близки. Колегата го каза. Добре, в този момент, ако сме съгласни да кажем, че трябва да разгледаме каква е позицията на комисията чрез двамата комисари, нека да, направим, да постигнем един политически консенсус. И после ще видим а, как може да вървим напред а, по това досие, по същество. Така че аз съм напълно съм съгласен с което каза Берт. Така е позицията на моята група. Ние искам да ви гарантирам, че ги обичаме по един и същ начин с еднаква сила всичките комисари. Сега ще направите ли конкретни предложения? Е, четирима души са поискали думата. Но е, така, е, искам да ви и слушам, искам да чуя вашата позиция по конкретните предложения на кадера Риф. По, преди да минем напред, да изслушаме комисар Дегухт и комисар Аштан. Това е конкретно предложение. Бих искал да чуя какво мислите вие по това конкретно предложение. Даниел Каспари. Аз мисля, че все пак трябва да внимаваме, да се разберем правилно и да не се въртим около въпроса. Говорих за кохерентност на външната политика, общата външна политика за не е групата, която поставя под въпрос тази кохерентност. Не Народната партия. Социалистите казват, трябва да дискутираме с Дегурт по този въпрос. Да, необходимо да се говори с комисарите по много теми, но мисля, че споразумението АК с Израел вече беше предмет на много предложения от страна на комисията. Имаме е, предложения относно земеделието, риболова, които бяха разгледани от компетентните комисии. Сега получихме това предложение. И имаме една вице-председателка на комисия, която се занимава с външната политика. Не става дума, това не е някаква, някакъв театър, някакъв... Е, не трябва да се бъркат различните елементи от различните досиета и това да бъде залог за останалите. Мисля, че е, Комисията по външните работи трябва да ни каже е, какво е становището по, по този въпрос за споразумението АКА. И когато получихме вече е, становището на тази комисия, нашата ще може да си определи своята гледна точка. Независимо от това, аз съм съгласен с предложението, според което ние бихме могли да поканим комисар Дюгюрт и Лейди Аштън пред нашата парламентарна комисия. Това е въпрос на кохерентност на външната политика и на политиката за международна търговия. Разбира се, въпроса с Израел е общ въпрос. Не става само дума за Израел и палестински територии. Благодаря, господин председател. Аз мога само да се присъединя към тези, които препоръчват политическата кохерентност. Но все пак трябва да бъдем кохерентни и ние. Тук не става дума да установим кохерентността между различните а, области на правомощи на комисарите. Тук става дума за един много чувствителен, чисто политически предмет. Мисля, че позицията на социалистическите колеги е напълно разбираема. Това е една много важна позиция, разбира се. И ние наистина трябва да си запитаме каква е конкретната ситуация на терена. Тук не става дума за някакви малки дребни игрички, номера между политическите групи, каниме комисари или няма да ги каниме. Тук става дума действително за позицията на Европейския съюз по една много чувствителна тема в един географски район, също много чувствителен, така че не съм съгласен с колегата Лангел, когато се казва, че има някаква звездичка, някаква искра на надежда за мирен процес. Няма такъв процес и това е драматично. Това е което трябва да държим сметка в нашата комисия, че съгласен съм с предложението, според което ние имаме нужда от дискусия с, ако е възможно, трима комисари, защото комисара Фюле също, който се занимава с политиката на съседство в южната част на Европа. Той е компетентен за този регион. Може би ще трябва да поканим Дегърт, ще и Фюле. Вице-председателката на комисията плюс двамата комисари Дегърт и Фюле. По такъв начин, че да имаме една истинска кохерентна политика на Европейския съюз в този регион с държавите партньори. Thank you. Robert Uh, Господин председател, изглежда целият парламент трябва да поканим скоро. Ако се следва логиката, тогава просто нямаше да мине и другия доклад. Тез тук задаваме един въпрос, който отговаря на различни стандарти. Трябва да бъдем внимателни. Не искам да взимам страна Струва ми се, че обаче вече започваме да взимаме страна. Виждам, че политическите групи едни подкрепят едната страна, другите другата. Аз лично мисля, че. Що се отнася а, до а, доклада за Палестина, виждаме, че тук няма различни принципи, така че двата доклада можем да ги предложим. Те могат да бъдат отхвърлени, но нека да дадем възможност да се водят разисквания. Колко повече хора каним да говорят, толкова повече че мътим водата. Благодаря, госпожа Шака. Госпожа Шака. Не мога да възразя на такава прекрасен списък от хора, които да говорят именно по всички тези въпроси за световните политики. Имаме нужда от това. Но, нека да бъдем честни пред себе си. Нека да разграничим политическия дебат от дебата по същество от експерти. Аз лично мисля, че е важно, за да има доверие в нашата работа, да има системност в нашата работа, да разгледаме нещата така, както стоят. Това са деликатни теми. Но, нека да имаме предвид и нашата позиция тук. Господин Ариф. Е, трябва нещо да избегнем между нас. Не трябва да се настроим едни срещу други. Аз не съм повече про нещо или анти нещо, защото тук не става дума за политически някакви чувства. И не ми се иска да го правим, защото това би било опасно между нас да разглеждаме нещата от тази субективна гледна точка. Аз опитвам да разглеждам въпроса, е, като си казвам, ето този въпрос вече е разглеждан и поставен от други. Това не е чисто технически въпрос. Или поне се вижда, нали, се очертава дебата за признаването на палестинска държава, натиска от страна щатите да не бъде признато, интегрирането на Палестина в ЮНЕСКО и е, тия съотношения на сили. И също е, същевременно е, се иска от всичките политически сили в е, Европа, Европа да тежи повече върху е, този процес без да видим какво е позицията на американците. И аз съм също за това, е, за една Европа, която е силна политически, която да може политически да окаже влияние върху тази част на Европа. И след това да не си прикаме приказки между нас. Това е чисто политическа работа. Колкото това не е технически акт, това е политически акт. Така че аз не искам нищо друго. Моята позиция е съвсем ясна. Тоест, да раз... нека да ни позволят да разгледаме с всичките възможни елементи, всички да имаме и във възможност да си изчистим съмненията, да разгледаме нещата, да приемеме тримата комисари, които бяха цитирани, аз съм напълно съгласен, и да разширим дебата, за да може да разгледаме всичките елементи, всичките неща и в този момент вече да кажем по какъв начин ще вървим напред тук не става дума за една или две седмици повече или по-малко, нали, отвъд лобитата, които съществуват. Аз ги познавам много добре, както всеки от вас. Аз не искам нищо повече. И иск... няма да се нужда да се обвиняваме а, помежду ни, кой е приятел с кой, с друг и така нататък. We have a procedural question. Имате ли процедурно, процедурен въпрос? Важно е да уточним как ще продължим. Кадар Ариф предлага най-напред да изслушаме трима комисаря, преди да продължим работата по същество. Така ли е? За да можем да направим оценка на всички аспекти на проблема – Трябва да намерим разрешение първо на процедурния въпрос, така както ви го зададах. Моля, кой е за за това процедурно предложение? Това е процедурен въпрос. Не е нужно да бъде включен дневния ред. Така че, Какво предлагате вие точно? Както винаги. Или да гласуваме, когато имаме време за гласуване, или говорим за процедурни въпроси и тогава координаторите решават. Председателя, да, прав сте. Координаторите трябва да вземат е, решение на своето заседание по процедурните въпроси. Добре, оставаме нещата в този вид. Имаме въпрос как да продължим от тук нататък, а по отношение на нещата по същество. За момента има две позиции. Ако правилно разбирам, едното да се съгласим, а другото е да задържим съгласието си. За момента никой не предлага отхвърляне на споразумението, но трябва да вземем решение по този въпрос. Господин Каспари. Предложението ми беше да се обърнем към АФЕТ за становище по това досие, защото аз наистина искам да зная как да взема своето решение за себе си възоснова на допълнителна важна информация. Добре, наистина, Комисията по външни въпроси наистина очаква знак от нас за да може да си предложат своето становище. Напълно съм съгласен с вас. Госпожи и господа, в такъв случай ще подходим по този въпрос. Ще изискаме становището на Комисията по външни въпроси, а на координаторско заседание ще вземем решение по процедурния въпрос – след това ще подготвя графика за цялото досие. Благодаря. Let's move to... И сега продължаваме Item 6. към шеста точка. This is about an agreement between the... Шеста точка – разширяване на приложното поле на разпоредбите на споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Узбекистан по отношение на двустранната търговия е, с текстилни изделия. За трети път обсъждаме този въпрос е, е, говорим по временен проекто доклад. За втори път го обсъждаме. На предишната среща обсъждахме въпроса. Докладчика ни е, е Джордж Сабин Куташ от групата на социалистите и демократите. Ще му дам думата. Но преди това искам да ви кажа, че посланникът на Узбекистан реши да не приеме неколкократно отправената му покана да посети нашата комисия и ми писа, е, че е готов е, да дойде, но не и да отговаря на въпроси. И каза, е, че ще си запази правото е, да бъде заместен от негов заместник. И аз казах не, това би било опасен прецедент, е, ако приемем такива условия, когато каним някой в нашата комисия. И аз го помолих да ми изпрати писмена декларация, е, че и да напише в нея каквото иска да напише. Декларацията е на лице беше разпространена и сме запознати с официалната позиция на узбекистанците или узбеките. Не знам точно как е на английски, но имаме официалната позиция на Узбекистан по този въпрос. И е, така, нека първо да изслушаме е, нашия докладчик Жорж Сабин Куташ. Благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, аз е, съжалявам, че нямахме възможност е, да обменим възгледи с е, посланника. За трети път го каним. За съжаление, очевидно е за всички, че той не желая да проведе диалог с нас. И е, ние знаем вече тяхното становище, раздадено е. Аз е, трябва да кажа, че имах възможност да се срещна с е, посланника. Е, той се опитва да ни обясни ситуацията е, до някъде защо Узбекистан престана да продава памук, е, е, защото те решиха да продават памук на панаира в Ташкент. Аз говорих за независимо посещение в Узбекистан от наша страна и отговорът беше, че ние трябва да вземем под внимание доклада на УНИЦЕФ. Е, това е единствената международна организация, която в момента е представена в Узбекистан. И макар, че присъствието на УНИЦЕФ е положителен знак, аз не смятам, че те могат да заместят е, е, контролния орган. Ние участвахме в е, дискусия, организирана от комисията АФЕТ, комисията по външни работи, и там чухме мнението на УНИЦЕФ за Узбекистан. Е, те казаха, че макар и да са отбелязали положителни промени, все още има какво да се прави, по отношение на uh, на контролния орган. Междувременно чух и становището на комисия АФЕТ по, по междинния доклад. Те гласуваха с широко мнозинство. Всички са гласували за междинния доклад. Всичко, лично аз смятам, че ако искаме да е, намерим решение, е, трябва да вървим напред. Така че, господин председател, добре би било да чуем е, и нашата комисия. Те не са се срещали с посланника. За мен е ясно, че в момента е невъзможно да има диалог с узбеките. Благодаря. Така, председателя, е, нека да чуем сега мнението на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Нека не забравяме, че когато обсъждахме въпроса през е, август, ние съобщихме, че искаме да се срещнем през септември с е, посланника на Узбекистан. Тази среща беше част от усилията, които правим, за да имаме диалог и да се развиват дипломатическите така, отношения с Узбекистан. На тази среща ние се спряхме основно на две неща. Първо, и аз мисля, че няма проблем да го чуем тук – е, ние казахме на посланника, е, че ние трябваше да започнем диалог с Инта е, по е, този въпрос. И на второ място, ние възможно най-категорично е, настояхме Узбекистан да приеме мисия е, в Узбекистан. посланника каза, че трябва да се приеме позицията на парламента. Е, ние му казахме, че настояваме той днес да дойде в нашата комисия е, както и за е, комисията АИЛО, Узбекистан чу ясно и разбрано нашето послание за това, че е много важно да има такава контролна мисия. Ние разбрахме, че посланника е пътувал в Ташкент и че е съобщил нашето послание и сега се обсъжда въпроса. И е, Узбекистан каза, че започва диалог с е, АИЛО, с е, контролния орган и се започва прилагането на конвенцията, включително и пълномощника на АИЛО и изпрати план за действие, който беше одобрен през септември, за да сме сигурни, че конвенцията се прилага както подобава. Освен това, Узбекистан подчерта, че сътрудничеството с УНИЦЕФ е, показва, че е, на тях не се гледа като на международна организация е, те казаха, че ще се свържат с офиса на УНИЦЕФ, който наблюдава реколтата на памука. И както казах, е, вече УНИЦЕФ е, е, изпрати доклада до парламента и комисията ще наблюдава как се развива събирането на реколтата тази година ще имаме нова делегация в Узбекистан, както така и чрез посолствата на държавите членки но до сега е, това, което знаем е, че има известно подобрение, но трябва да останем скептични, е, докато е, няма ясни знаци за приключването на реколтата. Така че ние сме категорични. Ние сме изцяло съгласни с вас, че комисия на ИЛО в Узбекистан може само да допринесе за подобрението на ситуацията там. А, ние искаме е, те да убедят Узбекистан е, да приеме такава мисия на контролен орган. И ако е, те приемат, че това е полезно, ние сме готови да изпратим екип в Ташкент, за да се обсъжда въпроса и да приемем, че това ще стане в края на октомври. Искам да подчертая, че това е положително както за парламента, така и за комисията, да си дадем време да се изясним ситуацията и да дадем време на властите в Узбекистан да вземат положителни мерки ние е, искаме да се вземем така да изкореним проблемите, да видим защо деца работят на полетата на първо място защо няма, примерно, механизация в Узбекистан? Ние ще работим в близко сътрудничество с вашата комисия. и Ще ви уведомяваме за развитието на събитията. Благодаря, господин председател. Сега, председателя, благодаря ви. Беше много полезно това, което чухме. Сега, членът на нашата комисия, Мария Лена Копа. Благодаря. Изпратено е много ясно послание до правителството в Узбекистан, в което се казва, че повече просто не приемаме обикновени декларации от правителството, искаме резултати. А за комисията по външни работи, наистина една мисия е изключително голямо значение, за да направи оценка на положението с цел уточняване на споразуменията от тук нататък. Много е важно да има ясни резултати, които да показват наистина промяна в поведението по отношение на детския труд. Господин председателю, убедена съм, че този проблем наистина е един тест за нас дали се придържаме към нашите ценности. Напълно съм съгласна, както с докладчика, така и с комисията, че преди да имаме много конкретно отговор от правителството, ние не трябва да продължаваме работа по това споразумение. Благодаря. Пол Мърфи. Обединена левица. Благодаря. Благодаря на докладчика. Жалко е, че нямаме и представител на а, посолството тук. Това показва и тяхното отношение. Можем, разбира се, да допуснем какво би казал, имайки предвид бележките, а именно по отношение ратификация на конвенциите от а, МОД. Ясно е, че има разлика между написаното слово и реалността. Пише се, че благодаря на, благодарение на всички реформи в момента при вече прибирането на реколтата се управляват от частните компании и така нататък. Но очевидно е, че а, ежедневно трябва да се изпълни квотата, която се налага от правителството от страна на училищата и учителите. Някой трябва да плати, за да се свърши тази работа. Това не се прави и се налага насилствено да се извърши този принудителен труд. Ние вече отново се намираме в разгара на а, прибирането на реколтата например, едно писмо мога да цитирам, което е изпратено от ученик, който казва мъчат ни по фашистски методи. В 4 часа сутринта трябва да ставаме и трябва да съберем по 40-50 кг памук на ден. Няма необходимите санитарни условия и така нататък. Учителя отговаря, просто отхвърляйки тези оплаквания. Това писмо е изпратено до радиостанция. Учителя казва, че стават в 7 часа, а пък някои ученици по собствена воля стават в 5 часа или 5 и половина, вечер се лягат. Дневната квота е 70 килограма forced child labour is continuing right at the minute. И е, разбира се, сега нещата стоят по този начин. Съгласен съм напълно с докладчника. Трябва да се проверят нещата. Процесът трябва да спре. Не може така. Каспария, не имат думата. Ja, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ähm, aus meiner Sicht ist es... Е, господин председател, скъпи колеги, всичко се каза. Искам само да говоря по пета точка и за резолюцията. Мисля, че колегите от АФЕТ заявиха категорично дали може да се види някакво подобрение. Ясно, че нещо трябва да се промени в Узбекистан. Мисля, че е ясно, че това няма да стане от днес за утре, няма да стане чудо но все пак е, трябва да оказваме натиск върху, върху сбеките и мисля, че те го знаят. Мисля, че те е, знаят е, какви промени трябва да направят по мя... на място. И аз е, бих подкрепил идеята, мнението на ФЕД да се включи в нашата резолюция. Благодаря. Катрин Бирда от АЛДЕ. Благодаря ви. Аз подкрепих на миналото заседание, че настоявах да дойде посланника и че трябва да му се даде възможност да говори пред нашата комисия, но той предпочета да не дойде и ни изпрати отпечатан доклад. И в първа точка се казва, че е, по законодателството минималната възраст е, за е, да бъде нет някой на работа е 16 години. Обаче за нас е ясно, има доказателства, че това се нарушава. И заради това трябва да се види първо кой прибира реколтата, кой е, кара децата на полето и те съответно да бъдат изправени на съд. Е, мисля, че вече нашето търпение се изчерпва. Едновременно с това ние знаем, че при прибирането на реколтата, че ако, ако продължаваме да, да, да чакаме, ще приключи прибирането на реколтата и трябва да чакаме до до година. Мисля, че Търпението ми се изчерпва. Достатъчно търпеливи бяхме. Е, направихме всичко възможно, за да ги слушаме както трябва, но мисля, че е, е, вече, вече стават малко груби с нас, поне така бих се изразила. Uh, thank you for all colleagues for the uh, position they have to, to my report. Благодаря за изказаното становище по мой доглад. По отношение на господин Каспари. Да, разбира се, е, обичайното е да получим становище от Комисията външни дейности, но петък е крайният срок за внасяне предложение за изменения. Много ви моля, е, правете своите предложения, аз с готовност ще ги дискутирам, ще търся компромис, мисля, че е в интерес на нашата комисия да постигнем добър и балансиран доклад. Както вече казах, аз самия съм много позитивен човек и искам да намеря решение. Аз бих искал да мога да предлагам моркови, а не да налагам стояги. Но понякога е трудно, когато нямаш партньор. Тогава се налага наистина метода на силната ръка. Благодаря. Председателя, Очевидно имаме съгласие по този доклад. Крайният срок е, за предложения е 15 октомври по обяд и след това на 22 ще се гласува през ноември. GSP. Схемата от общи тарифни преференции. Е, е, Кристофър Фелнер. Кристофър Фелнер от НП докладчик. Работният документ е във вашите папки. Така че сега ще дискутираме този документ. Имате думата, господин Фионер. Uh, Благодаря. Искам да подходя под следния начин. Не искам да разглеждам целия документ – Зная, че много уважаваните ми колеги много внимателно са се запознали с него, обмислили са го през миналите дни, така че не бих искал да отнемам повече време. Мисля си, че най-добре е да направя следното. Накратко да ви кажа следното. Искам да разделя предложението на отделни компоненти. Именно по какво трябва да вземем решение, какво трябва да оценим, е, да направим преценка на предложението на комисията, какво от това харесваме, какво искаме да се промени. И е, с е, голям интерес ще изслушам и бележките на колегите ми по всички тези въпроси. след което е, с заключенията си ще разгледам предложенията. Така че всъщност е, бих искал по този начин да стимулирам дискусията. Първо, трябва да вземем решение по отношение на това, кои страни ще попадат тук в тази група, кои ще разглеждаме, кои ще излязат от схемата. За мен поне най-важно е да се вземе решение какъв подход трябва да се възприеме. Както знаете, предложението е да се използва понятието страни с доходи над средното. Това е по разбирането на Световната банка. Очаквам мнението на колегите по този въпрос. Кажете какво мислите. Какво да използваме? Важно е каквото и да използваме, то да бъде системно и предсказуемо. По-нататък, покриването на отделните продукти. Комисията не променя продуктите. Това, разбира се, не означава, че ние не можем да го направим. Ние трябва да си вземем решение. Да видим кои са съотносимите продукти особено имайки предвид предложението на комисията, там се изваждат редица държави, така че ние трябва да изберем продуктите, които да попадат по смисъла на този регламент. По-нататък. Въпросът е свързан с това, кои продукти вече ще е, излезят от общата схема тарифни преференции, но трябва да се направят някои уточнения в този смисъл. Праговете трябва да бъдат уточнени. Според комисията, тук става въпрос за просто приемането на новата реалност, а именно факта, че определени държави ще излязат. Трябва да решим дали това е добре или не. И според мен трябва да се опитаме да видим дали това отговаря и на новия брой държави членки. Що се отнася до четвъртата точка, общи тарифни преференции плюс, мисля, че имайки предвид оценката на комисията, ще има две нови държави, които ще могат да се възползват от е, тази схема общи тарифни преференции плюс. Мисля, че за нас е важно именно да бъде атрактивна тази схема. А, може би малко се упростяват нещата. Защо го правим това? Защото искаме да бъдем а, добри. Защото има страни, които имат а, проблем и тогава предлагаме схемата. А схемата плюс, просто защото искаме е, и ние да имаме някакви допълнителни принадена стойност. Не само ние, но целия свят. Тоест, е, държавите, които могат да стигнат до ратифициране, в крайна сметка ще получат по-преференциално отношение – Но според мен е важно ние самите да можем да направим по-преференциална тази схема плюс в сравнение с е, общите тарифни преференции. Достатъчно ли е преференцията? Не е ли достатъчна? Така че в крайна сметка да отговаря на представите ни за онези държави, които искаме да прилагат стандартите. Те наистина ще ги прилагат и тези нормативи, защото в противен случай какъв е смисъл от тази нова схема, ако никой не проявява интерес към нея. Лично аз и вече съм го казвал това в други случаи. Не се интересувам особено по отношение на конвенция 27 да се извадят някои из държави, да се промени списъка. Ако започнем тук да правим това в комисията, чудя се дали изобщо някога ще спрем някъде и ще кажем кои от тези конвенции 27 или 30 трябва да бъдат променени и извадени. Според мен Нещата в момента са на добра основа и нямам голямо желание да променяме нещата. Например, Швеция знае моята държава, че не е ратифицирала една конвенция. Така че интересно е да се огледаме и ние какво правим. Но както и да е. Важно е да решим достатъчно привлекателна ли е схемата или е прекалено а, атрактивна. Ще пропусна пета точка, ще премина към шеста точка, предпазните клаузи, защитата. Каквото и да правим, според мен е важно да имаме наистина сериозни защити по определен начин. И тук комисията всъщност укрепва тази позиция. Какво мислим ние? Достатъчно ли е? Не е ли достатъчно това укрепване на защитата? Нужно ли е? Не е ли нужно? Ще пропусна и седма точка по отношение на комитологията. С удоволствие ще изслушам вашите бележки, но сега по отношение на точка 8, а именно продължението. и обхвата, времевия обхват на регламента. Комисията предлага това да е вечно. Лично аз мисля, че е, нещо, което е вечно, не, не звучи добре тук в момента. Може би трябва да се правят определени промени, тогава когато особено се налага да се правят промени по същество, но отново очаквам вашето становище и по този въпрос. И така, да повторя, покритието от долните страни, продукти, изваждане на продукти и е, ГСП+, продължителността на схемите. Това са основните елементи, според мен. Очаквам с интерес вашето мнение по този въпрос. Благодаря. Thank you. Uh, Благодаря ви. А, мисля, че този инструмент може, този документ може да се окаже много важен а, инструмент. А, сега Давам думата на Робърт Стърби от групата на консерваторите. Благодаря, господин председател. Както предполагате, аз е, съгласявам почти с всичко, което каза Кристофър. Е, освен това, в известна степен е, аз е, искам да прикани комисията, защото, както каза Кристофър, няма да е лесно да се вземе решение, коя коми... страна да е вътре, коя вън. Трябва да имаме критерии и ние всички не сме съгласни с решенията, които са взети. Защо някои страни да се вземат, а други да се оставят? Ако продължим обаче по този път, никога няма да стигнем до решение. И ако трябва да погледна една от двете така грижи за мен. Е, това е формулата за е, някакво степенуване и според мен това е в полза на богатите страни, като Съединените щати или Швейцария, например. И това ме безпокои. Е, е, начина по който ние ги степенуваме, мисля, че комисията е, не, не беше много почтенна, когато каза, че от една страна, ако се увеличава конкуренцията, няма да е ефективно, от друга страна обаче се говори за консолидиране, но според мен те искат да стигнат някъде до средата, но не са постигнали. Искам да задам така директни въпроси на комисията. Винаги съм бил в тази комисия, откакто съм избран в този парламент и винаги съм смятал, че е по-добре търговия, отколкото помощ. И заради това съм категорично убеден в такива... Ние тук в комисия сме шампиони на това, че търговията допринася за развитието. Но може ли комисията да ми отговори на следния прост въпрос? Ако видите колко помощ отпускате в комисията по развитие финансово, такава е, помощ, а търговията в нашата комисия се даде е, възможност на по-слабо развитите страни да се развивате. Кой ще се възползва? Аз мисля, че като даваме пари на дадени страни, вие всъщност никога няма да ги извадите от бедността. Докато им дадете възможност да търгуват, тогава те сами е, могат е, сами е, да се извадят от бедността. Затова е толкова важно, защото това дава възможност на дадени страни да се взимат решения сами за себе си и да вървят напред. Е, аз винаги се чудя защо комисията дава пари. Е, може би е труден въпрос, защото като вадите пари, никога не знаете къде отиват е, и на практика е трудно да се знае къде отиват парите, докато с търговията знаете точно какво правите и каква е ситуацията. Аз съм съгласен, че трябва всичко да се реформира из основи и, както казах, аз съм за това, което каза Кристофър, коя страна да влиза и коя да не влиза в е, тези тарифни. Аз подкрепям е, този доклад. Дал съм предложения за изменения, но все пак нашата група като цяло подкрепя доклада. Благодаря ви. Сега е, господин Ланге, социалист и демократ. Трябва да кажа, че съм съгласен с Робът Стърди по този въпрос. Търговията може да подпомогне за развитието и следователно ние трябва да създадем една система, която да позволи това развитие. Сега, нека да погледнем по-отблизо критериите, които се вписват в рамките на тази система на общи преференции. Е, може би ще трябва да поизчистим малко тази система. Някои страни се развиха и може би ще трябва да се предвижи, предвиди един модулиран достъп мисля, че не може всички страни да се впишат в една и съща категория на преференции, пък и тази система на преференции плюс. Съгласен съм да използваме критерии, разширени критерии, за да може страните да бъдат насърчавани да спазват економически критерии, изисквания, економически и социални критерии, които да са трайни, но все пак трябва да има и е, да се установи един по-добър контрол. Имахме случая с Шри-Ланка след една дълга е, процедура на контрол. Процедурата беше спряна. Трябва да се оптимизира тази оценка. И ми се струва, че тук парламента може да играе една новаторска роля. И сега третата точка Предпазните мерки. Дълго говорихме за такива предпазни мерки. Разширихме приложеното поле на тези мерки и беше уточнено, че в случай на тясно сътрудничество между парламента и комисията ще е възможно да постигнем такива предпазни мерки. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам както и е, поздравленията, които бяха отправени от нашия колега Филнер, а така и известен брой критики, които бяха отправени относно трудностите да се определят тези списъци и критериите, които определят тези списъци. Аз е, искам да се спра на две конкретни точки, които по-скоро касаят Европейската комисия. Е, например, Пакистан и Филипините могат да, до, да станат а, страни, които да бъдат избираеми в а, тази система, поне това, което се говори, и в а, смисъл на това, което каза Бет Лангер, дали комисията само ще се спре до подписването на международните конвенции, за да се счита, че Пакистан, например, или други страни, спазват известен брой е, права и изисквания, или пък ще имаме право все пак на нещо като анкета, за да проучим е, действителността. Като мислим за Пакистан, може да помислим също и за ангажиментите срещу тероризма на Пакистан, които разбира се са официални, но е, като все пак трябва да бъдат доказани. И друго, въпроси за комисията. измежду тези практики, които са е, отрицателни, е, може би трябва да се спрат преференциите, ако примерно някоя страна наложи е, мита, износни мита. Знаем, че понякога тези износни мита могат да позволят да се запазват естествените ресурси или да се защитат някои заражащи се промишлености, индустрии в някои случаи е разбираемо. Ние, Световната търговска организация не осъжда тези износни мита. И не мога да разбера защо комисията счита, че това не е добра практика, въпреки че тя може да способства за развитието, дали не става дума за някаква система, която да поощрява по-скоро европейските индустрии, а не третите страни. Благодаря. Thank you, Paul Murphy. Благодаря, Пол Мърфи. Благодаря. Последният въпрос за Узбекостан всъщност посочва, че интервенцията не е достатъчна. И на второ място искам да кажа, въпросът с критериите е основен тук. Трябва да знаем, че промяната им ще има въздействие върху хиляди работници във всякакви страни, които ще работят по схемата преференции общи или плюс, или просто ще загубят статута, за да участват в тази схема. Например, в Еквадор 80% от заетите са жени. И какво ще стане, ако се отнеме схемата от тях ГСП+. В този тип държави в Латинска Америка, може би нещата няма да бъдат добре, ако загубят статута си. Председателя. Сега ще дадем думата на комисията. Един въпрос, ако ми позволите, към комисията. Докладчика. Два въпроса имам, може би. Първо. Когато става въпрос за е, онези продукти, които ще излязат от схемата поради по-голямата конкурентно способност, която те показват, какво ще стане с прага? Как се уточнява прага? Той се използва когато променим прага, всъщност става въпрос за това дали ще излязат повече или по-малко страни от схемата. Важно е обаче да се знае, че секторите, отраслите или групите продукти също ще се стеснат, което според мен е разумно, защото може много по-добре да се преложи а, тази схема примерно, да излезе само а, продукцията е от лен, ленини чершафи, а не цялата, целият текстилен отрасъл. Така че, важно е тези сектори да се стесняват, да бъдат по-малки от отраслите. Така ще бъде по-лесно да бъдат изведени конкретни продуктови групи. Въпросът ми е как промяната в категориите продукти ще облегчи процедурата и в този смисъл, кои ще бъдат първите продукти, които ще изпаднат от схемата, ще бъдат изведени. И наистина по този начин ще бъде по-целенасочен процедурата, но все пак, кои са първите продукти, които ще излязат? И нещо, което а, каза Робърт, ме накара да се замисля – Когато стане въпрос за помощ, наистина идеите са различни, предоставяме помощ, но после ако отидем в някои държави, виждаме, всъщност никъде не съм виждала чак такива, такива огромни автомобили, джипове, ландуард, ровери. И тогава се създават известни съмнения. Но както и да, да бъде по-конкретен. Тук говорим за преференции. Знаем ли точно кои държави ще имат ползи, ако извадим държави от схемата? Пример. Да кажем, че извадим Еквадор. Това непременно означава ли, че някой друг ще използва тези преференции, които са се падали на Еквадор и ще изнася стоки за нас? Ако извадим Еквадор, значи ли, например, че САЩ ще има по-добра конкуренция по отношение, например, търговията с е, цветя? Взимам именно съвсем произволен пример, просто за да ви кажа какво имам предвид. Комисията може би ще направи всичките си изчисления преди да се стигне до такова предложение, но както и да е, знаем, че преференциите няма да бъдат използвани от страни извън схемата общи преференции. Какъв е коментара на комисията по този въпрос? По отношение на схемата ГСП+, Господин Жадов всъщност ми напомни за това, че две страни са потенциални Филипините и Пакистан. И те ще спазват сегашните правила. Но аз лично си мисля, че всички държави ще искат да ратифицира тези 27 конвенции, за да могат те да бъдат прилагани както трябва. Може би не така ще стоят нещата, но както и да е, кои са страните, които биха могли с малко помощ да ратифицират една-две конвенции повече или по-добре да ги прилагат? И кои могат да бъдат следващите в съответно списъка? Защото ако добавяме още страни в схемата GSP, може би ще бъде добре да имаме още 5 или 7, които желаят да попаднат в нея, но е интересно да знаем кои биха могли да бъдат те, кои са на границата, разбира се, ако се свърши още малко работа. Благодаря. Well, move, Сега преди представители на комисията да вземе думата, искам да кажа няколко неща, защото въпросът също ме занимава. Когато говорим за търговия, Първият ни приоритет е економически интерес на Съюза за работниците, за земеделските производители, за потребителите Третите страни също трябва да имат изгода, но всъщност те са на второ място. Така, на второ място е, едностранните търговски преференции е, предпочитат е, безмитен достъп на внос от други страни, което означава, че те ще влезат на пазара на Европейския съюз и ще влезат в пряка конкуренция с други страни е, които не се ползват преференции или е, е, ще се конкурират с нашето собствено производство, нашите предприятия и нашите работници. И на трето място едностранните търговски преференции вървят срещу правилата на е, СТО. Е, дали трябва да се дават е, привилегии на някого? Защото това нарушава равното третиране на трети страни. И е, в е, е, СТО има клауза, която допуска това, но е, има изключение е, едностранните е, търговски преференции трябва да са изключение. За кои страни се отнасят, за кои продукти се отнасят. На четвърто място, ако все пак дадете едностранни търговски преференции, трябва да знаете какво ще получите в замяна при какви условия е, се дават търговски преференции и едностранните търговски преференции трябва да бъдат ключ е, към търговските преференции по принцип. Няма развита економика, с а, такива щедри механизми за търговски преференции, както а, в Европейския съюз. Като цяло аз съм съгласна с предложението на комисията за кои страни се отнасят а, и ползата а, от тези преференции е основно за страните, които са в най-голяма нужда т.е. най-бедните страни. А, съгласен съм с това, че трябва да внимаваме много за условията и затова се чудя дали не трябва да отидем още по-далеч от предложението на комисията. Например, трябва ли да отпускаме едностранни търговски е, предприятия, където е, има капи... смъртни присъди. А, страни, които не са подписали споразумението за най-разпространение на ядрено оръжие или да отпускаме ли такива преференции на страни, които не са страна по споразумението за международния наказателен съд. Това са въпроси, на които искам да получа отговор. Е, това са въпроси, които задавам и на комисията. Така е, е имате доста въпроси от Стърви, Фионер и от мен. Имате думата Франциско Перес. Че, Благодаря. Благодаря за изказаната солидарност относно сложността на нашата задача. Сега знаете през какво трябва да преминем иглени уши, за да можем да направим балансирано предложение да отговаря на целите ни. Може би няма да можем да отговорим на всичките ви въпроси днес, но затова пък ви изпращам, ето показвам и в момента в ръката си, редовно информационни пакети, въпроси и отговори. Много информация съдържа този материал. На ваше разположение сме. Моля, не се колебайте да се обърнете към нас, ако имате въпроси. И така, по въпросите. Започвам с е, първите въпроси. Господин Мърфи. Дали да бъде търговия, дали да бъде помощ. Това са две противоречиви неща. Преференциите наистина сериозно ще увеличат възможността на хората и държавите да изнасят. Ако можем обаче да префокусираме нашата помощ, така че да а, има по-голяма тежест по отношение на капацитета, по-добро облегчаване на търговията, да има допълнително преференциално пространство, ако мога да кажа, това ще бъде идеалното положение. Трябва да подчертаем точно сега, че сега в комисията работим по отношение на едно съобщение за развитие на търговията и инвестициите, така че ще можем да разгледаме онова, което и господин Стърди ясно посочи. Как преференциите и помощта могат да бъдат усъвместени, за да се постигне максимален ефективен резултат от дейността. По-нататък, редица въпроси бяха зададени по отношение на критериите, които предлагаме, за да разграничим онези, които на практика не се нуждаят от преференции, от онези, които се нуждаят. Едно предупреждение, ако мога така да отправя към вас. Начинът по който подхождаме по този въпрос е следния. Трябва да гарантираме обективността на критериите. Те трябва да бъдат надежни и да бъдат прияти на международно ниво. Както господин Морейра, нашия председателя на комисията, казва, наистина трябва да имаме предвид какви са ограниченията на а, законите на международната търговия. Показателите понякога не са пълни, не са обективни, когато става въпрос за различните държави. Така че, ако ще дискутирате този проблем, много ви моля, имайте предвид това. По отношение схемата ГСП Плюс и наблюдението й, ние в новия регламент сме решили да извлечем поуките, до които стигнахме наистина по много труден начин. Напълно сте прави. Има недостатъци в системата. И за това се опитваме да ги решаваме на всички етапи. Първо, когато държавите влизат в системата, един голям проблем е свързан с това какво разбираме под ефективно изпълнение. Още не сме намерили точната дефиниция. Сега това е отразено в регламента. На второ място имаше пропуск – държавите можеха да ратифицират конвенцията, но, например, да имат резерви по отношение на процеса на контрол и наблюдение на изпълнението. Е, сега вече това е преодоляно, защото ако има някакви резерви, те просто няма да бъдат прияти в нашата системата. Разбира се, ако освен това се чудите дали ратификацията не е достатъчна, ние имаме и трето условие, именно всяка държава, която не спазва принципите залегнали в конвенцията, няма да могат да влязат в схемата. Точ, тоест, схемата се базира на стимули. Тук вече не цитирам комисаря, по отношение на казаното за Норвегия, но ние бихме искали да подчертаем факта, че и контролът е засилен, наблюдението. На две години ние ви запознаваме с състоянието на нещата тук в парламента и тук разполагаме не само с източниците от процеса на наблюдение, имаме и друга надежден източник на информация. И всичко това се отразява и в един по-здрав механизъм, който сме разработили. По-нататък – по проблемите, свързани с въздействието върху отделните отрасли и сектори. Ние сме разделили категориите по различен начин. По-детайлно е разделението. Дали така ще се стигне до повече изваждане на продукт продукти? Не мога да ви кажа, нямам точен отговор на този въпрос. Честно трябва да ви кажа. Зависи от онова, което се внася от различните държави. държави. Ще видим. Сега, възоснова на данните, с което виждаме, че ще има е, едно включване обратно на стоки. Това става въпрос за Виетнам, за различни кожни изделия Друга важна точка по отношение на Еквадор. Що се отнася до сегашното положение, страната е част от системата. Ясно е посочено това от нас. Но тъй като става економика с доходи над средните на глава от населението, ако три години Еквадор поддържа тази категория, след това вече ще се счита, че няма да има нужда от преференции. Подчертавам, три последователни години. Защото никоя държава не може да се окаже и изведена от системата от днес за утре. През тези три последователни години наблюдаваме дали има наистина увеличаване на приходите по отношение на преминаване на една категория в друга. Това ще помогне ли? Дали наистина това ще помогне на унези държави, които най-много се нуждаят? Оценката на въздействието показва, че така стоят нещата. Ще има допълнителна възможност и пространство, което е създадено за държавите, които са е, най-слабо развити. Това, разбира се, е, не изключва факта, че тъй като сме в единен пазар, има конкуренция, други държави, да имат, макар и маргинални ползи. Не изключвам господин Стърди, например, а САЩ да има някакви странични ползи. Но кое е важното за нас? След като предоставяме възможност за най-нуждаещите се страни, наистина да си струва цялата система, да си струва промяната в нея. Няма да преминавам конкретните факти, свързани с оценката на въздействието, но ако видим, че един продукт се експортира от една страна в друга държава, която вече не е в системата, тогава очевидно ще се отвори допълнително пространство за схемата. И може би на последно място, свързано е с условността. Отново господин Морейра. Важно е да се спазват е, правилата на СТО и клаузите, които са залегнали в тях. По отношение на а, е, общите тарифни преференции, искам да кажа, че наистина сме загубили редица елементи по отношение Индия, схемата, която предшества ГСП+. Условността е много деликатен въпрос, защото СТО ни позволява да разграничаваме, но в зависимост от потребностите на бенефициерите, на ползвателите на схемата. Така че ще спра до тук за сега. Отново се обръщам към вас. Моля, на ваше разположение сме. Ако имате и нови въпроси, ние ще включим и тях и нашите отговори в документите, които подготвяме за вас. Благодаря. Докладчика. Благодаря ви. Аз започвам да изпитвам някакъв страх, защото много колеги казаха, че съм на правилен път. Аз не съм много свикнала с такова нещо и ако сте съгласни, значи сигурно нещо греша. Защото обикновено се смята, че имам странни идеи, но може би тук съм на правилен път и можем да намерим соломоновско решение. Е, искам да се спра на това, което се каза е, сега ние се доближаваме до дискусията, до която искам да се обсъжда. Идеология. И сега говорим за идеология. Ясно казахте, че политиката в областта на търговията е да защитава нашите интереси. Да, може би бих се съгласила с такова нещо. Ние това правим, обаче имаме различни идеи за това какви са ни интересите и как да ги постигнем. Е, Рейган е, каза, че трябва е, специално когато говорим за GSP, аз не искам всъщност GSP да се защитават нашия економически интерес. Тъкмо обратното. Искам е, GSP да подкрепя развиващите се страни чрез търговия. Е, това е всъщност основата. Това е основата. И затова е важно в определен момент ние да решим точно това противен случай можем да обсъждаме много неща или може би трябва да пиша друг доклад. Е, примерно да кажем е, вносителите да спечелят нещо, износителите да спечелят. Просто това трябва да бъде изведено на страна. Но всъщност ние сега с такава схема помагаме ли на развиващите се страни, които са в нужда? Господин председател, вие говорихте за едностранни е, преференции. Да, с GSP го правим. Е, именно заради това не искам да се поставят условия и да получаваме нещо в замяна. Тогава няма да е едностранно. Ще бъде нещо различно. Ще бъдат просто търговски преговори. В дадения случай те са бедни, аз им давам нещо и не искам нищо в замяна. Говоря за GSP. Докато при GSP е съвсем различно. И тук смятам, че вие сте прав. Нека искаме нещо в замяна, но нещо конкретно нека да искаме да се държат както трябва. Просто да се държат като съвременни е, приложители на закона, спазващи човешките права, търговското право и така нататък. Тоест, нищо не като економическа изгода, а как, това, което ще искаме в замяна, е нещо пак е, за доброто на света. Е, за да имаме така мека, да бъдем лост в света, но с мека власт, с добро. Това е GSP+. Така че важното, което комисията спомена, и това неколкократно сме се връщали на това, комисията създава и правим оценка за това, че се създава пространство за страни GSP. Обаче преди да гласуваме, искам да знам те ще могат ли да го използват това пространство. Защото ако не е така, е, ние не постигаме ефекта, към който се стремим. И не на последно място, аз е, искам да си допиша доклада до края на ноември и след е, това да обсъждаме въпроса на 8 декември. Ако някой иска да седнем да пием по едно кафе и да обсъдим някои подробности, е добре дошъл. Е, благодаря ви, казва председателя. А, сега е, е, така, мнението по проекто доклада е, е за 8 декември, така е предвидено. И сега стигаме до 8 точка. Търговски отношения между Европейския съюз и Канада. За мен е голямо удоволствие да приветствам тук господин Дейвид Планкет, който седи вдясно от мен, който е, е посланник на Канада в Европейския съюз. Разбира се, за първ път той посещава нашата комисия. Добре е дошъл, господин Планкет. И а, е, ние имахме удоволство да изслушаме вашия предшественик, господин Харби, е, както и господин Фархойо, е, който е главния преговарящ от името на Канада по търговията в СЕФТА. Извинете, може ли да запазите малко тишина, казва председателя. Както знаете, е, тази година парламента прие резолюция за търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Канада. Е, нашата комисия отблизо следи преговорите в... Е, защото се изисква нашето мнение преди да се подпише споразумението. И поради тази причина Нашата комисия реши да организира посещение в Канада и ще го организира в най-близко бъдеще е, след е, следващия тур на преговорите. И ние е, трябва да изготвим график и да изготвим така дневен ред за посещението ни в Канада, да се срещнем с администрацията на Канада и с представители на бизнес средите в Торонто. Имате време за да се изкажете и след това ще започнем дискусия. Да. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте, господин председател, днес да говоря пред комисията. Съвсем наскоро пристигнах в Брюксел и за мен е изключително вълнуващо да говоря сега по отношение взаимоотношенията Канада-Европейски съюз, след като току-що поех поста си. Както знаете, Канада и Европейския съюз водят преговори по отношение на споразумението за търговия, СИТА и е, стратегическото споразумение – и двете ще ни е, сближат все повече и повече. СИТА е приоритет за канадските власти. Преговорите бяха е, посочени като изключително водеща част от нашата политика през месец юни, както е, изключително голямо значение се отдава за развитието на економическия ръст на страната. Споразумението между Канада и Европейския съюз ще се даде повече възможност за работна заетост, инвестиции и просперитет. По този начин ще се отправи и ясен сигнал към, евро... към целия свят, че всъщност отхвърляме протекционизма и подкрепяме отворения пазар. Такива партньори, е, които имат подобни амбициозни споразумения, всъщност явно заявяват пред света колко е необходимо да се продължи либерализирането на търговията. Също времено по отношение на споразумението за партньорство ще можем да а, защитаваме основните си демократически ценности. Искам най-напред да кажа колко много а, съм благодарен за посещанието в Канада от вашата комисия по отношение развиване на нашите взаимоотношения. Срещите в Отава и Торонто ще допринесат още повече за разбирането и развитието на канадската економика. Имаме всеобщ ангажимент на всички нива, регионални, местни и централни, както и участието на гражданското общество за по-нататъчно укрепване на взаимоотношението Канада-ЕС. По отношение на СИТА, позволете да започна с е, нашите взаимоотношения в рамките на тези преговори. До сега много добре знаете какви са данните за двустранните ни търговски взаимоотношения 2010 година ни посочва, че експорта към Европейския съюз е повече от 49 милиарда канадски долара, а 55 съответно реципрочната част от Европейския съюз към Канада. Директните инвестиции са 146 е, милиарда долара в края на 2010 година а инвестициите на Европейския съюз възлиза на около 50 милиарда, общо 250 милиарда инвестиции като цяло от двете страни. Изключително важно е постиженията на Канада, както в промишлеността, така економиката и фискалния финансов сектор. Банките в Канада са добре регулирани, диверсифицирани и най-добре капитализираните в света. Може би сте видели във Forbes напоследък как Канада е всъщност класирана като една от топ страните по отношение на стопанска дейност, включително иновациите, технологиите, свобода, липса от бюрокрация и пазар когато започнаха преговорите между Европейския съюз и е, Канада 2009 година на срещата в Прага. От тогава насам преговорите се водят изключително успешно. Минал и следващата седмица ще продължат с последващия кръг по най-конструктивно, за да се уточни и лансира в крайна сметка постигането на целите ни и преодоляване на все още не постигнатите споразумения в някои отношения, така че в крайна сметка имаме уверение, че текста, по който се водят преговорите е добър, така че очакваме в следващия кръг на преговори да се постигне необходимото духа на сътрудничество по отношение приключване 2012 година на текста и приемането. По отношение на провинциите и териториите, регионалните власти също са ангажирани с преговорите и очакват с интерес разрешението. Канадската делегация участва с интерес във всички кръгово от, от преговорите. Това е изключително важен етап от развитието на канадските търговски взаимоотношения. Имаме възможност да се срещнете с, по време на вашето посещение в Канада с регионалните власти, да видите каква е ролята на а, местните власти в Канада. А, подкрепата на бизнес сектора за СИДЕ е ясна, както и по-голямо развитие на преговорите с Европейския съюз. Това е в фокуса на интерес на стопанската дейност на Канада. Насърчавам ви по време на вашите двустранни срещи да проверите максимално добре какви са приоритетните интереси на нашите компании, така че да се използват всичко това в преговорите. Консултациите се създават е, с цел е, продължаване напредъка на СИТА в Канада много представители на гражданското общество изразяват активно своето мнение по този въпрос. Надявам се, че по време на вашето посещение ще можете да чуете максимално различни становища по отношение на преговорите. По този начин се представя амбициозния план на Канада за приключване на нафта 90 втора година, което се случи с САЩ и Мексико, както и либерализирането на Г8 и преговорите в Г8 ние имаме все по-голям достъп до своите економики с цел създаване на работни места и либерализиране на търговията. По отношение на стратегическите е, партньорства, и двете страни имат мандат за водене на преговори и вече сме започнали преговори по нашето споразумение в Отава преди две седмици. Това е много важна първа среща на главните преговарящи, за да се зададат параметрите и мандата за преговори. Целта ни е ясна. Искаме да а, развием отношенията Канада-Европейски съюз на още по-голямо ниво, за да можем да е, максимално се възползваме от е, зрелостта на нашите взаимоотношения. 59-та е, година е първото ни е, споразумение. Разбира се, е, света се променя, Европа се променя, ние се променяме. Нужно е да имаме адекватни механизми за нашите взаимоотношения. Как да постигнем целите си? Ние очакваме екологосъобразни решения, които ще действат в името на бъдещето. Стратегически документи, на които да стигнем до крайно решение на срещата на върха следващата година, относно споделените ни ценности и както и начина, по който ще ги отстояваме. Приветстваме сътрудничеството в областта на политиката, подкрепане на международната сигурност, върховенство на, на закона и сигурността. Всичко това трябва да се отразява в нашите преговори. Трябва да работим прилежно, за да може наистина новото споразумение да облегчи и бъдещи подобни споразумения, да се избягва при покриване, а да се съсредоточим върху бъдещето и ръста на нашите економики. Що се отнася до е, демократичните общества Канада и САЩ, наистина това взаимоотношение между двете е, общества ще бъде изключително важно, но знаем, че когато има разлика в е, разногласие, ще можем да ги отстраним по е, принципа на сътрудничество и разбирателство и това е основното за всичките ни разисквания. Трябва да гарантираме решенията да се взимат възоснова на факти и научни постижения. Един от проблемите, в които в Канада все още се тревожи, е свързан с политики, свързани с битоминозните пясъци. Изпратихме нашето предложение по отношение и на директивата за качеството на горивата. Надяваме се да разгледате тези наши предложения. Искам да уточня нещо. Ние не се противопоставяме на директивата за качеството на горивата. Ние подкрепяме и искаме емисиите парниковите да намаляват. Но а, има според нас дискриминация по отношение начина на допиване а, от битуминозни пясъци. Процедурата и технологиите в Канада, защото ви уверявам, че 29% е спаднало нивото на емисии от добива. Ние даваме възможност с това производство за нова заетост и разбира се постигане на ползи, както за канадското общество, така и надявам се за европейското. Битуминозните пясъци в Канада са стабилен източник на енергия в света и ние ще отстояваме нашия интерес и се надяваме, че ще се разреши този въпрос. Разочаровани сме, че Европейския съюз също така има и а, а, ограничения по отношение на а, търговията с а, тюлени и продукти от тюлени. Ние споделяме необходимостта от опазване на околната среда. Виждаме, че има различни начини за постигането на заложените цели. Имаме големи очаквания от Европейския съюз, че ще се използват всички мерки, които са обаче основани на научните постижения и няма да бъдат рестриктивни ние прилага, признаваме, че различните, е, ще възникват разли, е, различия в нашите становище, но това няма да отслаби нашите двустранни взаимоотношения. И накрая, наистина изключително значимо е от нас, за нас е да продължим взаимоотношенията си в Европейския парламент, както работим съвместно, за да стигнем до успешно приключване на споразуменията ни Канада е ангажирана да продължи своите тесни взаимоотношения с е, парламентарните комисии и е, евродепутатите. Приветстваме вашия интерес към Канада и ние искаме да се разрастват нашите взаимоотношения. С голям интерес ще се очаквам да се запозная лично с вас и желая на делегацията е, приятно и ползотворна работа в Канада. С радост отговоря на въпросите ви your... Благодаря ви за изложението. Нека сега да дадем думата на членовете на нашата комисия. Започваме е, с е, докладчика, защото сега имаме главни докладчици е, за повечето ни търговски партньори и нашия главен партньор за Канада е Питър Штасни от името на Народната партия. Е, благодаря, господин председател. Е, господин посланник, добре е дошъл в Европейския съюз. Пожелаваме ви успех в работата ви и се надяваме че е, скоро ще станете пълноправен член, първо пълноправен посланник, а не просто назначен като посланник. И е, се надяваме е, активно да участвате в преговорите по СИТА и по стратегическото партньорско споразумение с Европейския съюз. Е, както каза председателя на нашата комисия, съвсем наскоро аз бях назначен като докладчик по споразумението СИТА и е, за това предполагам, че често ще сътрудничим заедно и че резултата ще бъде нещо положително е, за двете страни по преговорите защото аз е, почти изцяло се съгласявам с встъпителното ви слово. А, мисля, че е, така има една празнина, която трябва да се запълни от двете страни. Има положително развитие по най-трудните въпроси. Има все още някои възражения, но се надявам, че нещата ще бъдат е, разрешени, е, както е, така се предвиждаше 99,2 да има постижение по преговорите сите и търговските споразумения. Вие е, споменахте, това всъщност беше един от въпросите ми, най-чувствителните области, е, именно тюлените и битуминозните пясъци. Искам да подчертая, че съм напълно съгласен с вас, е, че тези теми не трябва да се отразяват в окончателния положителен резултат от преговорите СИТА. Други области, други области които е, се надявам да бъдат разрешени е, е в преговори на следващия рунд, който, който започва другата седмица. Вие е, казахте, че наша делегация ще посети Канада и там е, ще допринесе е, като участва в обсъждането на крайния резултат за да може това споразумение да се постигне възможно най-бързо. Има така отрицателно настроени лица, които искат, може би, да които смятат, че нещата се протакат. Аз обаче не съм на това мнение. Е, ще бъда готов да допринеса с каквото мога за е, приключването на преговорите. В нашата комисия ние искаме да е, е, покажем на целия свят как економическия протекционизъм не е път, по който трябва да се върви, особено през е, последните три години. И подобни търговски споразумения е ясно как може да се стимулира економическия растеж, заетостта, увеличението на работните места. Това може само да ни доближи, да ни направи по-продуктивни и да допринесем за глобалната търговия, глобалния економически растеж и да допринесем за човечеството и за демокрацията. Защото ние носим нашата отговорност. Канада, Съединените щати и Европейския съюз разглеждат като силни и развити страни, които могат отговорно да допринесат за стабилността, демокрацията и економическия растеж в Европейския съюз. А, а, може би някои колеги ще зададат специфични въпроси. Аз оцених високо това, което казахте. Очаквам близко сътрудничество и още веднъж ви пожелавам добре дошъл в Европейския съюз. Благодаря. Um, rules, uh, the Председателя, дали някой от докладчиците Сянка желая думата? Госпожа Калхмарин, Ауде. Thank you. Uh, thank you very much and, um, Благодаря. Благодаря, господин посланик, че дойдохте да ни запознаете с оценката по вашата оценка относно преговорите след Лисабонския договор парламентът винаги е искал да доразвие, да одобри споразуменията. Много важно е, че вие можахте да дойдете тук, за да говорим по всички тези преговори, които са в ход сега. Имаме, разбира се, яснота, че все още има какво да направим, за да постигнем споразуменията и договора от е, Лисабон. Важно е да отчетем факта, че споразумението е важно за Европейския съюз и Канада. Канада е много важен наш търговски партньор по отношение на всякакви продукти, промишлени, селско-стопански, сектора на услугите. Така че изходът от преговорите е много важен. Обаче, и между другото, благодаря за вашата откритост по отношение на а, продуктите от тюлен, тюленово месо. Всичко това е много деликатен въпрос, а, свързан с Европа. Съвсем наскоро искам да кажа, че трябваше да почистя едни стари документи в къщи и видях на моите баба и дядо всъщност документи, свързани с именно протести за използване на а, тюлени и тюленови продукти. И това става въпрос за 1970 година. Така че виждате, че много, много внимание е съсредоточено върху този проблем и върху позицията на парламента. Аз се опасявам, че по отношение на търговските взаимоотношения този елемент, който може би не е толкова значим, може да създаде обаче проблем ако не можем да намерим компромисно решение, да получим и решение тук виждам председателя на комисията Кима. Благодаря ви очаквам отговора ви. Страхувам се, че няма много време. От тук нататък по две минути ще ограничим изказванията. Робърт Сърли има думата, който е докладчик в сянка от консерваторите, реформистите. Благодаря. Благодаря, господин посланник. Съвсем накратко няколко въпроса ще задам. Но може би това е по-добър въпрос за комисията. Във всеки случай искам да знае как стоят нещата с рамковото споразумение, което паралелно се, е, по което паралелно се преговаря. Наравно с сите. Аз може би малко не съм съгласен по отношение на тюлените. Аз съм е, е, преживял е, известно време в семейство на местни жители, които знаят много добре как защитават околната среда. И, но, и наистина много важен е този въпрос. А по отношение на ОСП, селско стопанство, стопанската политика. А, какво е положението по отношение с ГМО, генно модифицираните организми? А, зная, че там има един въпрос, който може да бъде от изключително голямо значение. А, рапица и маслото изключително голямо значение би било за общността. Очакам отговора ви. Благодаря, председателя. Е, другите членове на комисията, Девид Мартин от Социалистите и демократите има думата. Благодаря. Добре дошъл, господин посланник. Позицията е, е най-съща, независимо какъв е посланника. Вие казвате, че отстоявате научния подход, както по отношение емисиите, е, въглеродните източници, околната среда. Зная как стоят е, въпроса, какъв е вашия аргумент. Съгласна, съгласна съм по отношение казаното за тюлените. Тук вече става въпрос за един морален въпрос, а не толкова научен проблем. И от тук се отразява наистина и въпроса свързан с общественото мнение по въпроса за тюлените. Има, разбира се, несъгласие в Канада по този въпрос – а, съгласна съм изказаното от Робърт, наистина. А, инуитите са изключени от е, забраната. Това е въпрос, който все още подлежи да бъде разгледан в Европейския съюз. По отношение на фармацевтичните продукти обаче, е, въпрос, който не сме засегнали, и това е въпрос към е, господин посланника по отношение на неговата информация, а именно стандартите, свързани с интелектуалната собственост. Значително се увеличават разходите на канадците за лекарства. Това е вярно. Ако е вярно, тогава защо? Ако не е вярно, защо всъщност е включено в мандата, по който преговаряме. Благодаря. А сега Хелмут Шолц. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз а, а, смятам, че можем да обсъждаме близкото економическо партньорство между Европейския съюз и Канада. И за това искам да <clears throat> задам някои въпроси в по-широкия смисъл на понятието сътрудничество, които засягат търговското споразумение. Искам да привлека вниманието ви, е, че минал седмица комисията прие регламент за околната среда. Там има е, стандарти за защита на околната среда като част от европейско законодателство. Е, вие имате високи стандарти, високо ниво за защита при обществени поръчки, търговско право и така нататък. И двете страни са постигнали значителен ефект в интерес на гражданите. И за това как вие е, преценявате, че подобно споразумение ще покрие, а няма да наруши тези високи постижения на двете страни, е, защото това трябва да се е, предоговаря от гледна точка на търговията. И е, е, е, е, е, имаше и директиви, които бяха прияти от комисията, но на 5 октомври комисията Канада каза, че такава директива трябва да, да се прилага и в СТО. Така че това неминуемо ще се отрази на преговорите. Съвсем наскоро имаше обмен на мнение между Европейския съюз и Канада и сенатора Джон Фрейзър каза, че те се чувстват като е, парламентаристи, не са достатъчно включени в процеса е, е, не като преко преговарящи, но все пак като представители на гражданското общество. Вартмас от е, да, Поздравявам ви, поздравявам е, посланника. Искам само да кажа няколко неща, ако не възразявате по това, което казахте. Е, е, вие непрекъснато казахте Европейски съюз, Европейски съюз, Европейски съюз. Искам само да ви напомня, че Европейски съюз не е страна. Е, в него има 27 индивидуални национални държави. Много хора тук в Брюксел искат да бъде по-различно. Обаче те просто нямат демократични правомощия за това и при настоящия формат не мога да ги защитавам. Искам да кажа нещо на доктор Кърчмери, но нямам време. Аз искам само да кажа, господин Фелнер говори за търговските споразумения като начин за мека власт. Искам да ви кажа, че нашата група изцяло се противопоставя. Търговията е за търговия, за взаимен проспоритет, споразумение от взаимна търговска изгода и заради това не трябва да се използват е, като е, е, проектиране на различните политически намерения на някои и заради това искам да ви кажа това, което мисли моята група. Освен това искам да кажа нещо друго. Може би много хора не го знаят. Великобритания си има търговско споразумение с Канада и то беше е, е, е създадено, на, е, подписано на конференцията е, в Отава 1932 година, обаче го загубихме, когато станахме членове на Европейски съюз. Така че е, Британия в, в много е, случаи случай е необлагодателствана от е, търговско споразумение с Европейския съюз. И накрая искам да кажа, аз чух е, това, което вие казахте, е, че канадските банки са добре регулирани и капитализирани. Ако тези условия, добри, добре капитализирани и добре регулирани, се прилагат към Европейския съюз, включително и към банките в моята страна. Така. Uh, И искам само да ви кажа, че търговията е от изключителните правомощия на Европейския съюз по договорите. Великобритания е страна по договорите. Е, по Лисабонския договор е, някоя страна може да напусне Европейския съюз. Пол Мърфи. Uh, Благодаря. Благодаря на господин посланника за предоставената информация. Няколко въпроса по отношение на акта за зелена енергия. Какво точно е въздействието на този акт върху преговорите с СИТА? може да се разглежда като доста неблагоприятен от комисията или пък обратно, дали се приветства именно този нормативен акт поради някакви вътрешни интереси и положения. Ще бъде интересно да разгледате този въпрос. Що се отнася до питайната вода в Канада? Как стоят нещата в рамките на СИТЕ? Комисията има ли отговор – държавните поръчки включват ли различни разпоредби на общностно а, и на местно ниво? И на последно място по отношение СИТЕ и въздействието, оценка на въздействието. Комисията продължава да отправя своите изисквания по този въпрос? Каква е позицията на канадската общност? И сега госпожа Яго, която е член на делегацията за Канада. Имате думата. Благодаря, господин председател че ми давате възможност да си изразя като заместник председател на тази делегация и член на комисията по земеделието. Ти, ти го знаеш много добре, Роберт, но нямаме намерение да те убиваме, дори да не сме на същото становище. Винаги сме работили в добро сътрудничество. Господин посланник, добре дошъл. Благодаря, че така бързо се отзовахте. Като ви слушахме слушайки различните въпроси на наши колеги, вие си давате сметка, че е изключително важно този вид срещи да се състоят. Става дума за двустранно, сътруд... двустранно споразумение. Така че имаме нужда от такива двустранни споразумения. Опитваме се да преговаряме с вас, за да постигнем резултат, който да е положителен и за двете страни. Аз познавам до известна степен вашата страна. Няколко пъти съм имал възможност да разговарям с канадски представители. Мога ли да кажа на колегите това, което видях, тези петролни експлуатации на терена? Много научих, натрупах много информация от страна също и защитници на околната среда. И в тази област видях какво се прави в Канада. И в е, Земеделската комисия следях доста отблизо всичките дебати по е, продуктите от е, ловът на тюлени. Трябва да се видят и цифрите. Има прекалено много тюлени и това поставя сериозен проблем за риболовците, за морето изобщо. Така че може би ще трябва да се опрем на по-добра информация, когато говорим за този вид а, неща, не само имейлите, които разменяме или получаваме от различни организации. А пък искам също да ви кажа, че в а, това търговско споразумение защита на околната среда и на животните винаги се записват на преден план. Но няма ли и други елементи, дали правата на човека не трябва също да бъдат записани на преден план в други случая, пък ние понякога път си мълчим. Ние имаме нужда от един балансиран дебат, от балансирани а, преговори. Благодаря, че ми дадохте възможност да се изкажа. Катрин Бердер, благодаря. Присъединявам се към колегите, които приветстват господин посланника Брюксел. Брюксел Поздравяваме ви с поемането на вашия пост и факта, е, че дойдохте в нашата комисия. Имате наистина многогодишен опит в е, двустранните ни преговори. Но имайки предвид коментарите, направени от господин Дармот, Обединеното кралство е всъщност държава, която се състоят от четири е, държави, така че всъщност, когато ние сме част от Европейския съюз, ние работим по-добре и търговията наистина е една област, която още по-добре се справяме като група държави. Имаме търговско споразумение 30 и 2002 година. Моля, оставете ме да продължа, казва ораторката. Сега се водят преговорите по споразумението с Канада, което наистина се приветства като факт. Господин посланникът каза, че наистина преговорите трябва да се основават на научни истини. Съгласна съм с това и комисията излиза с споразумението по отношение директивата за качествата на горивата. Това е един въпрос. Другия въпрос е свързан с тюлените. По отношение на директивата за водата. Тук вече имаме два аспекта първо, до каква степен се спазва човешките права, околната среда, как са включени те в преговорите и по отношение на колумбийското ни споразумение можем всъщност да се позовем на него. Председателя моли ораторката да спазва времето. Вие водите дебат по отношение на водата. Интересуваме този въпрос председателя, господин посланник, имате е, думата, но нямате все пак неограничено време. Благодаря. Yeah, I, uh, I, there, I to... Ще се опитам да отговоря. Има, разбира се, и някои въпроси, които са по-деликатни. По въпроса с рамковото споразумение. Мога да кажа, че по време на първия кръг от преговорите двете делегации взеха решение да сменят името на това споразумение от рамково до стратегическо и сега е споразумение за стратегическо партньорство. Така че непрекъснато трябва да поправим тези е, две заглавия, Просто е различно името в момента на споразумението. По отношение на директивата за качествата на горивата и целият пакет документи. Както казах, тревожени е факта, че комисията предлага да даде преимущество на горива, които се третират е, по различен начин от начина по който се третират е, горивата, които се изличат от битоминозните пясъци. Отново подчертавам, че тук емисиите е, са по-низки, включително тази сравнение с нигерийските или Алжир, например. Суровия нефт може да бъде използван използван по един и същи начин за производство на горива, ние намаляваме емисиите, но в крайна сметка и източника на суровия нефт при нас е различен. И ако Европейския съюз, или както искате да се на, наречете, искате да се стигне до намаление на емисия, тогава вече наистина трябва да се обърне внимание на онова, което се потребява в Европейския съюз. Аз съм готов, вече години, редица години работя по този въпрос, да ви предоставя информацията, която ще, между другото съм ви е подготвил, ще ви оставя на разположение в комисията. Тук е, ще видите различни факти и аргументи в полза на казаното от мен. По отношение на тюлените. Не е изненадващо този въпрос, когато бях в Лондон – по, пред кабинета ми, пред сградата, в която работех тогава, винаги имаше хора, които протестираха. Напълно разбирам този проблем. Имал съм опит до сега в тази област. Лова на тюлени е законен в Канада. И това е източник на доходи за много семейства. Така че е, разбираме, е, но Канада отправи своя иск към Европейския съюз и СТО по отношение търговията с е, тюленови продукти. Това е наше право, както може би осъзнавате във всички преговори двустранни или многостранни държавите зная, че може да има несъгласие дори и между приятели, но в крайна сметка трябва да се разрешат съществените от несъществените. Странно е, че това се разглежда като нарушение, че се препраща досието към СТО от, по отношение на нашите права. Това просто е наш начин на живот. Това е начина на живот на инуитите. Има е, области, в които имаме разногласи, но това не би трябвало да накърни нашето партньорство. Е, същото мога да кажа и за програмата. Е, която е насочена към използване на възобновяеми източници, имайки предвид искането за консултации по тази програма. Имаше на 7 септември видеоконференция. Ние вярваме, че тя е в съответствие с правилата на СТО и ще я защитаваме. Но, както вече казах, тези е, несъгласия според е, нас не мог, бяха били изпълнени използвани като пречка за изграждане на силно економическо партньорство между нас. Да проверя само бележките си, моля. Водата е следващия въпрос. С много държави редица години вече работя по въпроса на различни преговори в търговската област и водата винаги се появява като точка от дневния ни ред. Винаги се чудим защо това е проблем. Позицията на Канада е следната. Водата не се счита за стока или продукт за нас и за това е извън нашите търговски споразумения. Разбира се, правителствата могат да изграждат а, своите изисквания по отношение питейната вода, но ние ще отстояваме нашите си права да предоставяме вода на канаците спрямо нашите правила. Повдигна се въпроса и за интелектуалната собственост в контекста на споразумението. Моля да не навлизаме обаче в детайлите от преговорите. Ще ви помоля да ми позволите да не правя това сега. По-добре е преговарящите да се заемат с този въпрос. И може би е добре да се обърнете и вие по някои въпроси към вашите преговарящи. Необходимо е да се укрепят е, инвестициите, включително, що се отнася до търговски обмен и интелектуалната собственост. Нашата позиция се основава на националните ни политики и нормативни актове и разбира се, винаги имаме предвид за какво се говори в хода на преговорите. Предложенията, които са ни направени, се обсъждат, но е необходимо да се пречупват през канадския интерес. Що се отнася до въпроса за фармацевтичните продукти, за патентите и така нататък, не мога по-настоящем да потвърдя докъде точно е стигнало споразумението. Очевидно има известни проблеми по отношение на някои от предложенията, но това е нормално в хода на преговорите. Случва се и от двете страни на преговарящата маса. А, така че ще продължим разискванията по отношение интелектуалната собственост. Темата е от централно значение председателя. Много ви моля, господин председателю, да господин посланник, да приключвате. По отношение на държавните поръчки, мога да кажа, че те са част от преговорите и обмена на предложения между двете страни които участват в процеса на преговорите. Ще видим накрая какво ще се получи. Надявам се пакета да бъде амбициозен от предложения. Някой спомена за ролята на парламента. Отчитам, че в предишната си позиция защитавах свободните споразумения и редовно посещавах парламента, зная главния преговарящ, на много редовно се срещах с него. Винаги има какво да се подобри, разбира се, в хода на работата. Независимо къде се явява човек пред парламента, това е част от процедурата и от поддържането на един здравословен диалог по всички тези важни въпроси. По отношение на ГМО, наистина Темата е много важна и извинете ме, но може би в интерес и на времето е добре да получим подробна информация. Очевидно нашите гледни точки по тази тема са различни. Ще ви предоставим конкретни материали по отношение на генно модифицираните организми в последствие. Надявам се да не съм пропуснал нещо. Мисля, че ще приключа до тук. С интерес очаквам а, съвместната ми работа с вашата комисия. Моите почитания към всички а, о, евродепутати. А, много благодаря за това, че ни посрещате по такъв начин. Когато а, говорих за предстоящата ми среща, а, ми поискаха да взема много ваши автографи. Благодаря председателя и ние очакваме с голям интерес бъдещите ни срещи. Желаем ви всичко най-хубаво на новия ви пост като представител на Канада. Вече закъсняваме за заседанието на координатори, но остава да разгледаме и точка 9, а именно правоприлагане осъществяване от митническите органи по отношение правата върху интелектуалната собственост. ИМКО е водеща комисия. Според мен е, е, несправедливо, защото става въпрос за е, търговия, външна търговия и спазване правата върху интелектуалната собственост в Европейския съюз и извън Европейския съюз. Необходимо е да се укрепи, укрепят граничните правила и тяхното спазване спазване, но както и да, няма да поставям под въпрос компетентността на Комисията вътрешен пазар, но се надявам, че ще работим е, съвместно. Изискваме спазването на, 40, на 50 член от правилника. Все още ще се очаква решението дали ще имаме засилено участие по това досие или не. Нашият докладчик е Хосеф Андреас и аз си давам думата. Йозефа, имате думата. Señor presidente. Totalmente de acuerdo con usted con lo que acaba de decir. Esperemos que esa cooperación reforzada dé más importancia. Ah, благодаря, господин председател. Напълно съм съгласен с това, което казахте. Аз засилено сътрудничество е много важно и трябва да дадем нашето становище по въпроса. В това становище има две части. Първо економическата част и след това защитата на потребители. Но тъй като ние сме комисия по външна търговия, този доклад интересува много предприятията, малки, големи, средни предприятия. Ние имаме възможност да защитаваме марките, да се борим срещу измамата, срещу пиратството. Статистиките са ужасни хиляди тонове е, продукти се сезират, продукти, които идват от Китай е, и е, това е много. Удържението, последствия са много важни. Повече от 1 милиард права са нарушени. Става дума по-специално за различни сделки. Трябва да защитаваме и трайните инвестиции, растежа в един момент, в който ние имаме нужда да гаран... от гаранции в Европейския съюз и гаранции защита на правата на потребителите. И така, аз искам да се върна на член 2.5 фалшифицирани стоки знаци, марки, етикети, лепенки, всичко това трябва да бъде защитавано, за да може да се улесни, да запазено, за да може да се улесни мечески контрол, санкциите също, когато се налагат, също трябва да бъдат налагани, защото а също така и фалшификацията, която транзитира през страните. Ние тук имаме една дерогация, считаме, че е, би трябвало да се върнем на тази разпоредба, да я преразгледаме, ако искаме регламента да може да запази своята кохерентност. Докладът е сложен, но се надявам, че всички ефективни докладчици и членовете на нашата комисия ще ми помогнат Важно е да защитаваме нашите предприятия, да защитаваме предприятията, които работят законно, което означава да се санкционират, да се преследва черния пазар, който вреди изключително много на пазара на Европейския съюз. Така че аз чакам с нетърпение участието на моите колеги, приноса на моите колеги от Комисията по международна търговия и се надявам, че председателят ще определи ясно нашите правомощия в тази област. Не виждам нито един от докладчиците в сянка. Някой друг може ли да добави нещо? В такъв случай можем направо да изслушаме представители на комисията. Ние поискахме е, съответната генерална дирекция да дойде. Не знам има ли представител. Е, да, е, госпожа Каролина Дери е тук. Така ли? Да, заповядайте, имате думата. На какъв език ще говорите? Thank you very much. Um... Благодаря ви. Действително, аз е, ръководя служба в е, Генерална дирекция данъчни служби, която е, отговаря за интелектуална собственост, защита на потребителите и митнически служби. Ние очакваме да работим с вашата комисия и важните и предложения. Както знаете, е, е, комисията работи по съществуващото в момента законодателство и предложенията, които се правят тук, целят да заменят съществуващото законодателство, за да може да се отговори на основни ключови цели. Е, първо, подобряване възможността на е, митническите служби да засилят контрола на нашите граници. И е, освен това трябва да видим какъв е интереса на законно търгуващите. Е, както казаха докладчиците, е, иска да се разшири е, съществуващото законодателство, за да може митниците да задържат стоки, когато се съмняват, че се нарушава интелектуални права и е, е, сме добавили ново нарушение, което за сега е, не е включено е, в така наречената паралелна търговия. Това са нови разпоредби за нарушение на интелектуална собственост. Е, ние сме предвидели и специфична процедура за предварително разрушаване е, на стоки, които нарушават правилата. Това са малки пратки. Е, казахме, че това засяга всички митнически служби, където има все по-големи, все по-чести задържания на стоки. Това всъщност засяга както авторските права, така и защитата на потребителите. Така че ние имаме една бърза процедура по унищожение на такива продукти. И освен това искаме да изясним някои неясноти при разрешението на спорове при генерични лекарства, и искаме да изясним е, как да действат митниците, когато е, е, има транзитно преминаващи генерични лекарства през територията на Европейския съюз, когато обаче са предназначени за трети страни. И както е, сме включили е, в е, меморандума между комисията и Индия, когато е, генерични лекарства транзитно преминават през Европейския съюз, е, те са е, защити, те са защитени е, от така че не е необходимо просто да има съмнения. Е, не е достатъчно битниците да имат само съмнения. Те трябва да пускат свободно да преминават тези генерични лекарства. Ако обаче те се продават на европейския пазар, то тогава те могат да ги задържат. Е, това е като цяло нашето предложение. Благодаря ви. Е, вие, Жозеф, имате ли някакви... Не, не за сега. Добре. Добре, е, в такъв случай на 8 декември ще обсъждаме отново този въпрос. Е, междувременно е, се надявам да имаме по-близко сътрудничество с ИМКО. И така, това е края на публичното ни заседание. Сега имаме среща на координаторите при закрити врати. И за това бих искал да помоля всички, е, е, които не са координатори, да напуснат залата колкото се може по-бързо и по-тихо. Е, искам да кажа бързо.